Uh, Колеги, моля да си заемете местата, за да можем да започнем. Първата точка е едно представене от генералния директор Матая Срюте за групата за Средиземноморието. Деня е малко тематичен, както разбрахме сутринта. Италианското председателство засегна редица важни въпроси, които са в центъра на тяхното председателство. Доста работа е свършена по този въпрос и се радвам, че много от вас успяха да дойдат. Знаят, че последната седмица е трудна и се готвите да отпътувате. Надявам се, че ще имате възможност да се изказвате по-пространно и се извинявам на онези, които не можаха да се изкажат по време на последното заседание. Няколко уводни думи. Тази група бе сформирана след съвета през октомври след трагедията до остров Лампедуза, по време на която над 360 емигранти загинаха. Работният документ на комисията по изпълнението на съобщението, свързано с тази група, е обсъждано многократно в тази комисия и съветът, Европейския съвет и официалното заседание на съвета по правосъдие в Милано. Всички тези срещи бяха обсъждани. Представителя на Генералната комисия не е нов в тази тема. Той ще ни представи работния документ. Италианското председателство, разбира се, ще е водещо по изпълнението на плана за действие на групата за Средиземно море. И преди да дам думата на депутатите, бих искал и те да се изкажат. И така, първо ще дам думата на господин Руте да каже няколко думи за групата и след това италианското председателство, след което депутатите ще имат думата и ще продължим работа по тази важна тема. Господин Роте. Благодаря, господин председателю. Добър ден на почитаемите депутати от Европейския парламент. Благодаря много най-напред за това, че ми отправихте покана за първото обикновено заседание на комисията Либе. Поздравявам ви също така, господин председателю, за това, че сте избран на този пост. Аз съм новакът тук от два месеца заемам тази длъжност. Занимавам се с вътрешните работи. Много бързо трябва да се обуча. Не зная дали съм освоил всичко, едва ли. Така че всичко, което казвам, го казвам малко и на шега. Преди да изнасям реч, реших да се спра на няколко ключови въпроса, след което ще се постарая да отговоря на някои от въпросите с оглед на дебата, който водите. Може би ще науча нещо от вашите въпроси и ще разбера точно какво ви вълнува. Всички сме на едно мнение. Предполагам, че миграцията ще бъде една от главните теми за следващия Европейски парламент и комисия. Виждате и насоките на новоизбрания председател, които наблягат е, много на миграционните въпроси. Днес съм тук, за да поговоря за работния документ за групата за Средиземноморието и що се отнася до общата тема миграция. Темата е далеч по-обхватна. Е, имаме миграционни потоци, е, на които сме свидетели през изминалите месеци и на изток, и на запад Средиземноморието, но можем да погледнем и на изток е, и да проследим тревожното положение в Украина. Много са темите. Те не са свързани само с е, централната част на Средиземно море. Господин председателю, казах всичко, що се отнася за предисторията на тази група за Средиземноморието. На практика няма да ви отъкчавам, като започна да чета тези 44 страници и над 400 мерки, които са заложени в работния документ, приложени към документа за работната група. Това са все конкретни действия. И струва ми се, че през изминалите две седмици предвид водените дискусии между министрите на вътрешните работи и правосъдието, сочат, че е необходимо да се приоритизират задачите. В смисъл приоритизиране на задачите, които ще се опитаме да изпълним в Средиземноморието. Може би най-добре е да групираме тези приоритети в три стълба. Първият стълб, несъмнено, са всички дейности, които ще бъдат а, изпълнявани или подсилени в работата с трети страни. Това включва партниране по отношение на мобилността в регионален план и въпроса, свързан с това как да се справим с трафика на хора, с каналджийството и а, как се вмества това в работата на мрежите в областта на миграцията, какви биха били рисковете и ползите от миграцията. Вторият стълб несъмнено е свързано с подсилване наблюдението на границите и онова, което някои хора наричат след Марен Острум обръщаме особено внимание на положение, след трагичния инцидент, който бе споменат, е, инцидента от миналия октомври, по време на който над 360 души загинаха до Лампедуса. За съжаление, ако вземем само статистиката, през първото полугодие жертвите, загиналите сред онези, които се опитват да пресекат да, Средиземно море. А, имаме около 160 души, които официално са обявени за мъртви от Фронтекс. Така че в известен смисъл положението е твърде лошо, независимо от укрепването на работата по Маре Ностром. Трябва много внимателно да подходим към решаването на подобни ситуации. Имаме известни идеи, но според мен в е, разговорите би било полезно да засегнем и тази тема. И третия стълб, значи имаме стълба за работа с третите страни, е, граничните операции в Средиземноморието и минаваме към третия стълб – който е в обхвата на солидарността и отговорността на Европейския съюз. Ако позволите да кажа нещо като външен човек, аз виждам, че всички застават зад знамето на солидарността и отговорността, но не разговаряме помежду си, само залагаме този вид лозунги. Много се надявам, че с сътрудничество с комисията и с вас ще се умеем да разработим подход на Европейския съюз по тези въпроси. Иначе ще останем разединени. Това би означавало да укрепим а, операциите на ЕАСО, съвместната система за убежище да заработи, да можем да се справяме с извънредни ситуации, без да сочим с пръст определени държави и членки, да видим как можем да работим и да използваме механизмите по силата на член 36 и Дъблинската декларация. Така че, накратко, нужно е, ако ще говорим за е, централната част на Средиземноморието, да се съсредоточим върху е, Либия, още една от темите. И след това да си зададем въпроса какво можем да направим предвид обстоятелствата. Не само предвид Маре Ностром, но въобще по разработването на политика за следващите пет години това е един а, дебат за законосъобразните коридори за миграция, но можем да постигнем напредък, ако имаме убедителни аргументи, що се отнасят до външните граници. Виждам, че вече предстои и се подготвя един дебат през едните месеци за гранична охрана и граничния контрол и отговорностите на различните агенции в рамките на съществуващите планове за многодишното финансиране. кои от системите работят, като например системата за беженците и другия въпрос е как да се справим с изключително трудните въпроси, като незаконното прекарване на човешки същества през граница. Така че когато мислим за операциите в централната част на Средиземноморието и това, което е необходимо да се направи в краткосрочен план, остават куп главни въпроси. Струва ми се обаче, че в същото време гражданите на Европа очакват от нас и отговори в краткосрочен план. С това ще приключа, защото Европейския парламент не гледа с добро око на бюрократи, които говорят прекалено дълго. И ще ви благодаря за участието. Благодаря, господин Ръте. Благодаря, че не направихте пространна реч, само очертахте някои от главните аспекти на групата за Средиземноморието. Ще се върнем много от тях през въпросите и отговорите. Обръщам се към италианското председателство с молба да не навлизате в подробности, а да се съобразите с онова, което направи господин Руйте, само да ни представите основните елементи на пакета от мерки и да ни представите вижданията на съвета, онова, което е съобразено с решеното в Дъблин и кои са ключовите насоки. Очевидно налице са ресурсите, възможностите за изпълнение и вместо да преминете към една предварително подготвена реч, моля да очертаете главните насоки и да ни кажете как можем да попълним пропуските. Господин Коломбо, господин Капо има думата, който от вас желая първи, моля. Добър ден. Казвам се Филипо Коломбо и съм координатор в областта на правосъдието и вътрешните работи в постоянното представителство на Италия тук в Брюксел. Няколко думи само ще кажа, тъй като експозето на генералния директор Рюте беше достатъчно обяснително и аз съм съгласен с него. Няколко думи за това, което се каза наскоро на неофициалния съвет по ПВР. Знаете, че той се проведе в Милано. Един коментар в началото с политически характер. През следващите няколко месеца, както каза и генералния директор, искаме да излезем извън рамката на въпроса кой за какво отговаря. Защото до известна степен това не е един ефикасен дебат. Всеки трябва да си свърши работата. Един министър в Милано заяви, че е на лице недоверие, недоволство за това, което се случва. Има недоволство и напрежение между страните на приемане на мигрантите, страните на трансфера и така нататък. С други думи, това, което искаме да направим в следващите няколко месеца е да подсилим удоволството у различните страни. Естествено, предизвикателствата са големи и няма да можем да удовлетворим всички, но искаме да постигнем някакъв напредък все пак. И освен това бихме желали не само да гасим пожара, ако мога така да се изразя, Както беше казано, Марен Ностром беше нещо като спешна мярка, тъй като бяхме изправени пред хуманитарна криза и счетохме, че нещо следва да се направи. Само, че Марен Ностром беше и е временна мярка по своя характер. и тя би трябвало да доведе до едно по-устойчиво управление на потоците от иммигранти в Средиземно море. Осъзнаваме естествено, че централната част на Средиземно море е мястото, където е най-видим натиска от страна на мигрантите, но всъщност всички външни граници са или могат в близко бъдеще да станат обекти на такъв миграционен натиск. Така че в следващите няколко месеца искаме да създадем не толкова модел, а по-скоро методология за справяне с тези въпроси, свързани с миграцията. Хоризонталният подход свързан с Средиземно море, който беше описан от директора Руте, е напълно приемлив за нас. В момента се провеждат разговори с технически характер между различните постоянни представителства. В близко бъдеще ще работим и с комисията, и с службата за външна дейност. Надяваме се на подкрепата и на парламента. Целта на всички тези сътрудничества ще бъде да получим възможност да разговаряме с трети страни и да можем в крайна сметка да управляваме по един устойчив начин кризи като тази в Средиземно море. Както подчерта и един от министрите тази сутрин, един от аспектите тук ще бъде подсилването на Фронтекс. Това следва да се направи, ако искаме в Средиземно море операциите, които се провеждат, да ни дават възможност да управляваме положението. Естествено, осъзнаваме колко важна е ролята на Европейския парламент. Надяваме се, че той ще участва не само по въпросите на бюджета, но и политически, за да може всички в Европа да знаят от какво имаме нужда и от какво ще имаме нужда под формата на общи действия. И тук не говоря само за наблюдението, тъй като регламента от Дъблин трябва да работи както се очаква от него. Той ни дава различни инструменти на разположение. Ние като страна приемник имаме възможността да се възползваме от тези инструменти, Имаме обаче и много задължения, които ни се налагат по силата на този регламент. Аз се надявам, че всички ще гледат на Дъблин като регламент, който дава възможности, цяла поредица от възможности на държавите членки, за да можете да управляват тези големи потоци от търсещи убежище. Доколкото е възможно, бихме искали да откликнем и на желанията на тези кандидати за убежище, защото, както се почерта и тази сутрин, те бягат много често от а, едни тежки е, ситуации. И накрая, нещо, на което следва да се обърне внимание, онова, което се случва с пристигащите в Северна Африка и онези, които вече се намират там. Надяваме се, че в средносрочен план и даже в краткосрочен план ще успеем да създадем програма за защита на тези хора на място, което ще включва и компонент на презаселване. И се надяваме, че в тези програми ще участват всички засегнати, включително и моята страна. И накрая, наистина на последно място вече, Налице е въпроса за борбата с престъпниците около целия този феномен. Арестуването на трафикантите. Надяваме се, че в краткосрочен план тази дейност ще се засили, защото имаме на лице необходимия инструментариум за нея. Надявам се, че ще има и по-добро сътрудничество, тъй като целта е да действаме максимално бързо и да залавяме трафикантите, независимо дали са на наша територия или на територията на трети страни. Председателя, благодаря. Нека да напомня на новите колеги, че по този дебат за специалната група председателството носи отговорността за изпълнението, а съвета пък носи отговорност за изпълнението на това законодателство, по което и ние сме работили. Дъблин, например, и така нататък. Днес споменахме картата, която изготвяме по темите убежище, но и не само, която ще ви даде информация по какви въпроси сме работили. Проблемът тук е свързан с изпълнението в съвета се казва, че не се изпълнява законодателството, агенциите не се финансират достатъчно, не работят достатъчно добре. Просто исках да ви дам малко информация за това какво се случва. Имаме достатъчно време, ще прочета имената на онези, които са се записали за изказване. Може да добавите своето име, ако желаете. От координаторите тук са колегите Сипел, Кърхоп, Викстрем и след това другите колеги Диас Демера, Гомеш, Дали, Ска Келер и Силви Гийом. Някой друг. Господин е, Кир Крос, имаме достатъчно време. Господин Здеховски, Моля ви, имаше коментар извън микрофон. Продължава председателя. Нека да се извиня за това, че казах, че имаме достатъчно време. Всъщност, тази сутрин преживяхме един кошмар. Една минута имаха колегите. В сравнение с тази сутрин имаме малко повече време. Освен това, имаме и принцип на равенство. Все пак координаторите ще получат точно толкова време, колкото всички останали. Значи, ето, установихме равенство и всички имат известно време. Около две минути. Моля ви. Моля ви, не повече от две минути. Нека да започнем с Биригит Сипил. Колеги, около две минути. Благодаря. Ще се опитам да спазя двете минути. В уводното си слово споменахте, че има 300 различни дейности. Това естествено навява надежди. Надяваме се, че ще се обърне достатъчно внимание на средиземноморския проблем, макар че той е свързан с много различни аспекти. Някои колеги почертаха тази сутрин, че и Frontex трябва да се укрепи. Само, че Frontex общо взето не се занимава с бежанци. Той се занимава с охрана на границите. Затова чудя се дали е задача на Frontex да прави нашите граници още по-непропускаеми. Освен това, какво ще се случва с тези бежанци? Какво ще стане, ако те бъдат пуснати? Много малко чуваме за онези, които бягат от войни, какво ще стане с онези, които имат късмета да не плащат на трафиканти и успяват да се доберат до Европа. Втория ми е, въпрос. Не всички бягат от войни, много бягат и от бедност. Въпросът ми е, съответно, какви законни пътища има за такива хора в Европа. Дори в страните ударени от кризи имаме нужда от работна ръка. И то не само нископлатена такава. Така че искам да разбера какво се прави тук по отношение на синята карта и другите схеми за сезонна заетост. За да може да имаме все пак някаква полза. По отношение на пакета за обежището, искам да попитам до каква степен държавите членки смятат да приложат този пакет, след като вече са го приели. И накрая, по отношение на Дъблин и разпределението на беженците, както и доброволното начало по отношение на приемането на повече от определеното беженци. В време на криза мисля, че това е важно, тъй като има много е, мигранти, председателя. Няма нужда само да задавате въпроси може да изказвате своето мнение за това как трябва да изглежда тази специална група. Така че отново казвам, не става дума само за задаване на въпроси. Може да, да казвате какво сметате. Искам да се извиня на Сорая Пост, която не получи възможност да се изкаже тази сутрин. Пропуснах ви, не беше нарочно. Следващия оратор, господин Кърк Хоп от името на ЕКР, той е координатор. Заповядайте. Um, господин председател, е, първо бих искал да ви благодаря за всичко това, което казахте до сега. Съм благодарен за това, което правите ежедневно, е, защото вие сте изправени пред чувствителен натиск и пред чувствителни емоционални проблеми, дори бих казал, предвид потоците от хора. Въпреки това, аз съм е, убеден, че това, което обсъждаме в момента, ако трябва да направя някаква аналогия, е някаква лепенка върху голяма рана, защото проблемът е реален с цифрите. Както виждате, 35 000 мигранти, е, които, прилаг... които пристигат в Италия тази година и според мен с силата на Европейския съюз ние трябва да бъдем е, по-добър възможност за съюз, отколкото беше до сега. Е, Италия приема значителен брой емигранти, значителна част остават в Италия. Условията, при които хората присъстват и при цялото ми уважение, не винаги им се оказва помощ, обаче не винаги се справят с тях както трябва и процесите, за да им се помогне, за да бъдат регистрирани, изобщо условията, при които се оказват хората, не винаги са такива, каквито трябва да бъдат. Много повече трябва да мислим по програми за регионална протекция, до страните на происход или съседните страни на страните на происход. Е, трябва да видим изобщо какви са условията, да отпуснем повече средства, когато това е необходимо. Аз мисля, че това е изключително важно. Е, трябва да работим с ООН. Това е важно, но е изключително важно да се опитаме да е, се опитаме просто да се справим с, с всяка отдална ситуация, защото ситуациите стават все по-трудни. Ние използваме облак на Европейския Европейския съюз срещу хора, които живеят при определени условия, мотивацията на хора, които напускат тези страни, но при е изключително опасни условия. Затрудненията са изключително големи. Фронтекс не е пряко отговорен за бежанците. Независимо от това обаче, Фронтекс е, е, в все по-голяма степен отговаря за проблемите, пред които са изправени. Ние не им даваме достатъчно ресурси, не се отнасяме достатъчно сериозни към тях, в резултат на което, господин председател, ние не се отнасяме достатъчно достатъчно внимателно към онова, е, което е изключително предизвикателство. Нещата стават нещо като хаос за всички европейци. От това зависи и е, доверието към Европейския съюз като цяло. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз приветствам работата, която е свършена до сега. Тя е от жизнено важно значение, е, защото работата продължава, но трябва да видим какви са конкретните резултати. Трябва да се търсят сигурни пътища до европейската земя и до държавите членки. С други думи, всички емигранти, които прекосяват е, Средиземно море е, с помощта на каналджии, в момента те са незаконни е, емигранти, т.е. те искат статут на бежанци, когато стигнат до Европейския съюз. Така че аз съм дълбоко обезпокоена от езика, който се използва в документите. Например, е, във връзка е, на, с страница трета, сътрудничеството в Средиземноморския район. Ние трябва да се борим с незаконна емиграция. Параграф 22. Ние се борим с незаконна емиграция, т.е. няма сигурни пътища. Един от начините да се борим срещу е, незаконната емиграция е спасявайки животи едновременно с това, е да установим е, законни и сигурни пътища към Европейския съюз. Във втора точка от документа е, аз виждам заглавие, което е смислено. Засилване на е, законния достъп до Европейския съюз. Обаче трябва да се създаде възможност за трудова емиграция, за студенти. Това е чудесно. Обаче вие насърчавате ли такъв вид труд? Аз съм докладчик по директивата за студентите и научните работи работници, е, трябва да се намери е, някакво съгласие по-скоро скоро, отколкото по-късно. Аз бях докладчик по регламента Дъблин и много добре знам за какво става въпрос. Независимо от това, вече аз смятам, че мога да заявя, че е необходимо да се установят правни пътища за търсещите убежище. В противен случай те ще бъдат отново оставени в ръцете на хора, които, осигури... които осъществяват контрабанда с хора и непрекъснато ще бъдат в опасност. Е, броя на хората, които в момента са пренаселени в държави членки на Европейския съюз е смешен. Различни държави членки дори не участват и за това се чудя. Имаше конференция, организирана от Европейската комисия по пренаселването и презаселването преди известно време. Вие е, възнамерявате ли заедно с Върховния комисариат по бежанците и с комисията да приобщите повече държави членки е, към това презаселване? разселване. Искам да отправя този въпрос и към съвета, защото нещата сега са във ваши ръце. Вие трябва да подчертаете колко е важно това, което в момента се случва в Средиземно море и в определени държави членки. Накрая трябва да се изработи европейски подход това искате, аз се опитвам да ви е, е, тикна, ако не към ъгъла, то поне да ви накарам да участвате и да търсите начини, които да препоръчате на държавите членки, за да поемат отговорността си. Също така аз бих приветствала издаването на визи по хуманитарни съображения в консулски отдели на Европейския съюз. Изобщо да има възможности за обслужване на емигрантите. По този начин ще спасим човешки живот, но това изобщо не е споменато в документа, който имаме в момента. И затова искам да чуя обяснение, защо тази толкова важна тема е пренебрегната напълно. Председателя Сесилия, благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред. Най-напред искам да пожелая добре дошъл на господин Ройте. Пожелавам ви успех. Е, е, е, ние постоянно общуваме. Дори тези тази сутрин ви писах писмо. Исках да се срещнем, за да можем да обсъдим различни въпроси, които са много интересни за мен, но също така са интересни за комисията. И така ще се придържам към указанията дадени от председателя. Е, ще, ви, е, ще споделя с вас някои мои наблюдения. Не разполагам с много време, за да излагам в момента моята гледна точка. Е, нашето заседание има заглави специална група за Средиземноморието. За... Не, се, не се предвижда да обсъждаме друг въпрос. Напълно споделям това, което каза моята колежка Сесилия Уинстром. Напълно съм съгласен с това, което тя каза. Факторът време е много важен. Сега, за Средиземно море. Средиземно море господин Ройтер е, е в южната част на Европейския съюз. Там е потока от бежанци, е, но тя е и централна, защото там, е, там се преживяват всички трагедии, е, много повече трагедии, отколкото по източната граница, но това море е и западно. Тук е, е тук виждаме човешката трагедия в е, градовете в е, северната част на Африка и в южната част на Испания. Фронтекс. Фронтекс охранява нашите външни граници е, имаше различни мероприятия, които са полезни, но са крайно недостатъчни. Аз не смятам, че Фронтекс трябва да се засилва. Защо? Защо? Говоря от опит. Тактически и технически е невъзможно да се наблюдава воден басейн от повече от 2000 квадратни километра, само за да охраняваме границите. Операцията Марен Острум Операцията Марен Острум е олицетворение на провала на Европейския съюз. Ако е, трябва да се обединяваме за нещо, то не е за да охраняваме границите си, а за да спасяваме човешки живот. Настоявам на това. Операцията Маре Нострум е своевременна. Засилването на Фронтек също. Но, но не бива нито за момент да забравяме, че Фронтекс означава сътрудничество. Сътрудничество защото знаем, че охраната на външните граници на Европейския съюз е изключително правомощие на всяка една от държавите членки. За какво служи Фронтекс? Външните граници са общи. Това трябва да охраняваме. Защо? Защо? за да охраняваме една от основните свободи. Една от основните свободи е, е свободата на преминаване, свободата на транзит. И така, господин Ройтер, искам да е, в заключение да кажа следното. Бежанците, убежището, не. Европейския съюз все още няма съвместна политика за убежището. Европа не е солидарна по въпросите на убежището. Европа не разпределя честно и справедливо и не осигурява разпределението на тежестта. Много неточно е това, което се казва. Погледнете България. България не може да се справи сама с потоците от бежанци от Либия или от Сирия. Европейски съюз трябва да има същинска солидарна политика в областта на убежището. Това е една от е, множеството ми разсъждения. Uh, България и, Швеция са един от примерите, които бяха посочени по време на съвета е, е, защото има много голям брой сирийци, които пристигат и се пренаселват. Благодаря и от мое име. Добре дошли на новия си пост. Надявам се на сътрудничество. Що се отнася до тази целева група? Много интересни въпроси бяха изказани, които си задаваме отдавна, но тези работни групи не са там, за да се задават въпроси, които всички знаем, а да намираме решения като погледнем този доклад или по-скоро работния документ на комисията, там се споменават инициативи, които вече се случват или те първа ще се изпълняват. Но какви са извлечените полуки от Лампедуза, след като бе сформирана тази работна група? Тук е именно има възражения от някои държави е, членки. Според зелените една от полуките е, е следната и тя вече бе спомената от социал-демократите и тази сутрин слушахме председателите на господин Алфано не отговори на въпроса за достъпа за бежанци. За това става дума. Хора, които намират рисковани и изключително скъпи маршрути, защото нямат друга възможност, това вече бе споменато и от другите, с решаващия проблем. Как да го разрешим, като има законосъобразни начини за достъп? Системата за убежище не работи, защото не осигурява логичния достъп. Как ще решим този въпрос? В програмата от Стокхолм от преди 5 години се казва, че трябва темата да бъде разгледана, да бъдат направени предпроектни проучвания, да се види къде са слабостите. Така че, кои са новите мерки, какво е измислила тази работна група, как ще намерите решение, как ще притиснете държавите членки да предприемат нещо? Има някои инициативи, които биха били добри от страна на комисията. Беше споменато и подсилването на Фронтекс, но какво точно очаквате Фронтекс да направи? тъй като се засяга един много различен въпрос от този за беженците от Сирия. Какво очакваме от Frontex? За какво им даваме допълнителните милиони? извън онези милиони, които получиха миналата година. Какво се очаква от тях да вършат най-конкретно казано? Ето това бих искала да разбера. Може всички да сме на едно мнение, че трябва да се подсили Фронтекс, но какво точно означава това? И на последно място председателството спомена системата от Дъблин, която се нуждае от съвършенстване. В каква посока? повече солидарност, по това парламента е съгласен. Но, кои са стъпките, които ще ни отведат там? Каква е в момента ситуацията в е, съвета след е, разговорите в е, съвета? Госпожа Дали има думата сега. Благодаря, господин председателю. Благодаря на комисията ни всички заинтересовани лица, които отговарят за прилагането на мерките в е, Средиземноморието и по-конкретно за на тези агенции, които са натоварени с изпълнение. Е, как ще подсигурите за всички тези заинтересовани лица да изпълняват подсилените мерки? свързани с групата, като например борбата срещу каналджийството, трафика на хора и организираната престъпност в това число е и идентифициране на тези престъпни мрежи. Като се обединят усилията на Фронтекс, на комисията, ЕАСО, държавите членки, е, само така можем да постигнем някаква допълнителна изгода. Що се отнася до целевата група, въпреки че е хубаво да има такива пилотни проекти за изпробване на а, положението, а, какви ще бъдат последващите а, пълноправни инициативи? защото иначе това няма да облегчи натиска върху държавите членки в Средиземноморието. Трябва бързо да се действа, особено като се има предвид безпредседентното увеличение на пристигащи по Южното крайбрежие. Затова приканвам комисията да а, осъществи последващ контрол, да изпълнява допълващи проекти към тези пилотни проекти а, определено положителна инициативата, че се провеждат такива пилотни проекти, но също така трябва да се помисли за вместни инициативи и бих искала комисията да поясни какви допълнителни мерки предвижда в този смисъл. Госпожа Ана Гомес има думата. Дори подходът да е за създаване а, чрез секретарят. Това е до някъде иллюзорно, защото става дума за липса на съпоставимост между това, което се случва по външните граници. Няма нищо да се получи ако ние използваме целият инструментариум на външната политика, бихме застрашили онова, което целим. Какъв е смисълът на всички тези усилия и договаряне на споразумения за реадмисия, ако те не струват дори и хартията, върху която са написани и няма изпълнение? Какъв е смисълът с оглед на Либия, например? Говорят ни за а, Либия като страна, която била нестабилна. Да, но Либия е една провалила се държава. Министър-председателят на Либия беше в съвета за сигурност миналата седмица и искаше предприемане на международна операция, за да се избегне пълен хаос. Тези иммигранти, които идват от Либия, не са либийци в по-голямата си част, те са от цяла Африка – а политиките в това отношение в Африка са пълна катастрофа. Погледнете какво се случва в Етиопия, Еритрея, Судан. Това са всъщност източници на голяма чест от онези, които стигат до Либия, оттам продължават към Европа. Положението е катастрофално ние трябва да а, подходим целесообразно, да имаме стратегия и а, върховният представител, който е вице-президент, трябва да предприеме нещо, иначе е безсмислено. Няма да успеем в никакъв случай. И искам да задам един друг въпрос. Бихте ли ни казали какво е въздействието от тези мерки за финансова дисциплина. Как се отразява това на нашите национални ресурси, за да можем да се впишем в която и да било стратегическа рамка и да предприемем необходимите мерки? Да вземем собствената ми страна, Португалия. И въпреки добрата воля на професионалистите, а, няма достатъчно ресурси. Много лошо се. А, много лошо е качеството на услугите и Португалия не е изключение в това отношение. За да има няма, някакъв смисъл в това, което правим, трябва да обърнем повече внимание на законосъобразните маршрути за миграция и трябва да постигнем много по-добри резултати, отколкото сега. Благодаря, Ана Силви. Е, по друг начин ще представя нещата, но ще кажа горе-долу това, което каза Ана. Сега, създаването на целева група за Средиземно море, това е форма на приемственост на това, което се прави от първите случаи на трагедия, които се случиха в Средиземно море и комисар Малстром го признава. Дори в документ тя казва, че всъщност не се прави нищо особено ново. Но това, което ме безпокои и господин председател, вие посочихте ваше мнение по този въпрос, но ние трябва да сме сигурни, че трябва да се търси нов баланс между изразените позиции, дейностите, които се прилагат. Не трябва да се грижим само за сигурността, не трябва да предвиждаме само репресивни действия за сметка на правовата държава. И може би е, ще ни кажете как комисията възнамерява да стимулира държавите членки да прилагат мерки, които понякога не са толкова популярни както други, както говорим за пренаселването, релокейшн, хуманитарни визи и или защитени зони. Това са мерки, по които трябва да наберем допълнителни данни. И на второ място, извинете, ако ви обиждам, не знам дали е така, вие запознат ли сте с проект Migrant Offshore at Station? което в условно наклонение, защото четох в европейската преса, това би било операция за издирване и спасяване на хора в открито море, което да се финансира от частни фондове. Сега, е, това партенка ли е? е? Какво е мнението на комисията за това, ако не е партенка? И аз чух нещо по въпроса, но така, може би Мери знае нещо. Не, не, е, може би ще кажете не, но и аз чух нещо. Може, има нещо не както трябва по този въпрос, но трябва може би да чуем експертно мнение. Next. И така, колеги, е, имаме много време. Господин Киркос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Двете ораторки преди мен засегнаха един въпрос, който е изключително наболял. И не само за Италия, за Гърция също. Поне по-моему, Фронтекс върши своята работа и помага, за да не се давят толкова много хора. Аз мисля обаче, че дейността на тази специална група трябва да се прехвърли и към източната част на Средиземно море, а не само в централната част. Естествено, най-големия натиск идва от Северна Африка, от Африка отвъд Сахара, но в Сирия, в Ирак, в Палестина виждате какво се случва. Виждате, че броя на беженците нараства и то от всички страни в Средиземно море. Ето защо искам да разбера дали сте съгласен с тази моя трактовка и ако да, какво ще направите в тази връзка. На второ място. Участието на трети страни в програмите за закрила. То е изключително важно, за да може мигрантите да осъзнаят колко рисковани са тези пътувания. Програмите, за които говоря, не засягат азиатски страни към днешния ден, макар че има потоци и оттам. Има ли намерение да се включат и азиатски страни? Благодаря. Господин Здеховски има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Ройте. Ще говоря на италиански. Аз съм експерт по стратегии и ето защо имам един въпрос. Искам да разбера дали има конкретна стратегия в Италия и какви инструменти има в Италия и в Европейския съюз по отношение на превенцията на миграцията. Имаме ли някакви инструменти въобще? Колко са те? 2, 3, 4? Според мен тук липсва стратегия. Благодаря. Благодаря. Изненадвам се, когато виждам, че някои хора говорят италиански, който не е родния им език. Следващия оратор, госпожа Винбери. Заповядайте. Може да се изкажете на какъвто език искате. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че това, което се случва в Средиземно море е отвратително хората се давят там по пътя към едно по-добро съществуване. И ето защо всички сме съгласни, че нещо трябва да се направи. И аз мисля, че това е една много добра идея. Можем обаче да поговорим как да решим проблема. И трябва да кажа, че чрез увеличаване на ресурсите на Frontex ние ще засилим нашите граници и ще е, спасим повече хора. Е, освен това, така ще накажем и контрабандистите, тъй като те са главните виновници тук. Хората рискуват живота си заради това, което чуват от тях. Не разбирам обаче това, което каза госпожа Викстрем. Как да се стигне до Европейския съюз, чрез попадане в посолството, например. Ами имаме милиони беженци. Как да изберем от тях? Кого точно ще избираме? и на кого точно ще даваме право да дойде в Европейския съюз. Май не е много обмислено това, което казвате. Аз мисля, че ние трябва да заложим на помощта на хората на място и в а, лагерите за бежанци. По отношение на регламента Дъблин, трябва да кажа, че в Швеция, тъй като аз съм оттам, ставаме свидетели на това как някои държави членки от Средземноморието просто пропускат хора, защото натиска върху тях е твърде голям. В Северна Европа миграцията е много голяма и ние трябва да можем да се справим с него, трябва да можем по един достоен начин да приемаме тези хора, да ги интегрираме, да помагаме на максимално много хора. А това трябва да става на място, както вече казах. Благодаря, казва председателя. Ще приключим сега с желаящите да се изкажат. Хало Ало, колегата е първи, господин Войкт. Да, Сорая, и ти ще се изкажеш, тъй като не ти дадохме думата последния път. И Сесил Киенге, естествено. Това са последните четирима оратори, така ще приключим с списъка. Следващия оратор, господин Хало Ало. Благодаря, господин председател. Споменахте, че трябва да се създаде обща европейска система на обежището в името на солидарността и в името на това да се спре с избирането на най-изгодна страна за кандидатстване, както каза Юнкер наскоро. Какво означава това на практика обаче? Както знаете, различните държави членки имат много различни стандарти по отношение на предоставянето на убежище, по отношение на правото на събиране на семейства, има и различни придобивки в това отношение. Създаването на обща система би означавало, че някои държави членки много ще трябва да повишат своите стандарти, а други ще трябва да ги намалят. Това ще бъде много трудно, да не кажа невъзможно, от политическа и економическа гледна точка. И още нещо. Нека да не забравяме, че много от хората, които пресичат Средиземно море и търсят убежище, не са беженци по силата на установените критерии. Те търсят убежище просто защото няма други легални канали към Европа. Много хора казват, че трябва да има предоставяне на повече законни канали. Проблема обаче е следния. Европа, самата Европа страда от е, катастрофална безработица и Европа не може да даде работа на стотици хиляди е, най-вече необразовани хора. Не може да ги интегрира в обществата си. И виждаме провал в тази дейност в цяла Западна Европа. Ето защо бих искал да разбера каква е нашата дългосрочна стратегия. Ясно е, че Имиграцията няма да премахне бедността от Африка. От друга страна обаче тя създава много големи проблеми в Европа. Благодаря. Благодаря. Колеги, моля ви да се придържате към две минути, тъй като времето изтича. Следващия оратор Сурая Пост. Сурая. Благодаря, господин председател. Разбирам, че предния път не можах да се изкажа, тъй като списъка се запълни. Един въпрос относно положението в Европейския съюз. Първо, би следвало да решим дали ще проявяваме хуманност или ще защитаваме своите граници. Мисля, че първо трябва да решим какво искаме. И чак след това да раздаваме пари на различни органи или да правим различни стратегии. Онова, което каза Кристина Винбери за помощта на място, добре, но едното не изключва другото. Аз мисля, че Европа има достатъчно големи възможности да приемат да приема нуждаещи се, хора, които бягат. Както каза и Кристина, когато говорим за различни предложения, мога да дам за пример ромите в Швеция. Те са европейски граждани, само че партията на Кристина Винбери, хората от тази партия действат расистски и заклеймяват тези европейски граждани. Е така ли да действаме спрямо другите хора, които са изправени пред крайна нужда? Господин Войкт, благодаря ви за тази дума. Внимателно чух какво каза господин Ройте. Говори той за това, че има недоволство по отношение на регламента от Дъблин. По отношение на приемането, мисля, че трябва да има различни разпоредби с времене на характер. Много трябва да се направи първо, за да се спаси живота на хората. От една страна говорим за укрепване на границата, от друга страна говорим за това как да се легализира незаконната миграция. Тази сутрин министър Алфано заяви нещо много важно. Той каза, че трябва да се справим с източниците, с причините на тази незаконна миграция. Аз мисля, че ако ще се справяме с първо причините, то тук главното не е да се пречи на хората да бягат, а по-скоро да се справим с бедността в страните източници. Трябва да се окоръжат инвестициите в тези страни. Индустрията трябва да се укрепи, би следвало да се дадат машини в ръцете на хората, както се казва, а не да се пречи на тяхното бягане от тези страни. Тоест по-добре е да, да се справим с корените на проблема, вместо с а, последиците от него. Мисля, че много хора биха сметнали, че е добре да получат място за развитие в страната, в която се намират и в страната, от която са. Благодаря. Сесил Киенги е последния оратор. Благодаря ви. За втори път е, искам думата. Остана един въпрос, на който не получих отговор тази сутрин. Вие говорихте за управлението на миграционните потоци, за убежището и за приема, който се оказва. Но каква е опасността от инфилтриране на организираната престъпност, прането на мръсни пари и корупцията? Какви са проектите? Какъв е, е отговора, който трябва да се даде на тези проблеми? Е, може би е, това засяга и целевата група. Мисля, че има две точки, по които има някакво объркване. Ако говорим за засилване на Фронтекс, това означава да засилваме контрола. Обаче не се говори много за идеята за спасяване на човешки живот. Ако Марен Остро трябва да се включи в Фронтекс, възниква въпроса какво ще правим. Защото Основната цел е да спасяваме човешки живот, а Frontex се занимава с граничен контрол. Как да се засили Frontex? Ето какво предлагам. Аз предлагам виза за международна защита и с тази виза ще може да се спаси човешки живот, да се закрилят лицата и да бъдат спасени от, е, постъпле, от попълзновенията на организираната престъпност. В крайна сметка те няма да попаднат в нейните ръце трябва да се постави ударението върху приема, който ще се окаже на лицата. Във вашата програма не се говори за това. Питам ви, вашата програма предвижда ли интеграция на лицата, след като те попаднат на наша територия? Сега, е, Извинявайте, някои от нас са участвали в работата по тази целева група. Какви са нейните правомощия? Мисля, че би било наивно да се даде окончателен отговор. Да, разбира се. Е, е, аз имам предвид това, което се каза току-що. Първо, ще ние искаме да установим връзка с вас, защото по тази важна тема трябва да имаме е, важна връзка с вас и с вашия предшественик. Ние трябва да работим съвместно с е, комисията. Въпросът е реален, особено когато се прилага на практика това, което решаваме. В някакъв смисъл ние в момента стартираме, опитваме се да дадем решение на тези въпроси. Нека да опитаме да дадем някакъв отговор на тези въпроси, но знаем, че ще останат празноти. Още нещо. Е, е, искам да кажа на колегите, че отново ще обсъдя въпроса с координаторите през септември и ще ви кажем какво са решили координаторите, как е, в Европейския парламент ще се говори по тези въпроси. Е, благодаря, господин председател. Е, вие просто ми взимате думите от устата. Ако правилно съм разбрал едно нещо, през първите месеци на работата ми е, че миграционната политика е като купчето на Рубик. Въртите го, мислите, че сте нагласили едната страна и тя изглежда добре, обаче като го обърнете на другата страна, виждате, че нещата не са си по местата. На практика в областта на тази политика трябва да има много краткосрочни, средносрочни и дългосрочни дейности и е, всъщност е, аз мисля, когато отговарям на въпросите ви, да се съсредоточа на средносрочните и дългосрочните решения. Би било е, много самонадеяно от моя страна да смятам, че ще мога да отговоря на всички въпроси. Ще очакваме и създаването на следващата комисия, да видим как следващия комисар или комисарка ще работи по този въпрос, ще работя в този дух, ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, но очаквам да работим съвместно и е, дългосрочно. Доколкото е, е, може да се мисли за законни пътища е, на миграцията, Сесилия Малстром през последните години се опита да даде тласък на много въпроси, например хуманитарни визи, конкретни дискусии, за да се даде нещо като ключ към решения, конкретни предложения, това може би още не е отговора, но все пак е едно цялостно усилие. И ако погледнете какви са главните насоки, ще видите, че законната емиграция е, ще заеме е, първостепенно място в дневния ред на следващата комисия. Аз имам лъчна надежда – когато е, слушах министрите на правосъдието и на вътрешните работи на предишния съвет, когато чувам какво мислят те, е, е, мисля, че те са много открити и са по-мотивирани по програми за пренаселване. Има около 26 хиляди ангажимента от последните няколко месеца е, проведе се конференция в Женева. Опитваме се да получим по-сериозни ангажименти, но откровенно казано и нека да сме откровени помежду си, това не е политика разработена от всички държави членки. Имаме 13 държави членки, които са поели ангажимент, понякога с малки цифри, но аз мисля, че ние просто трябва да настояваме и непрекъснато е, да набиваме това послание. Е, сега, за Фронтекс. Ясно е, че Фронтекс не може да поеме всички оперативни дейности от държавите членки. Едновременно с това смятам, че Фронтекс ясно, може би в по-голяма степен може да се ангажира с развиването на съвместни дейности, е, които са базирани в държавите членки, като мобилизира допълнителни средства от други държави членки, за да може да окаже съдействие на някои държави членки, които са под силен натиск. Това е единственото, което можем да направим и това е което обсъждаме в момента и с Фронтекс, и с италианското председателство, за да определим нещо като профил, нещо като характеристика на дейностите, в които биха могли е, да мобилизират Фронтекс за съвместни дейности и операции по Маре Острем. Нострум, Маре Острум. Разбира се, много от е, операциите се провеждат в трети страни и в известна степен госпожа Гомес и госпожа Гиом. Е, е, просто говориха със сърцето си. Искаме да видим как да постигнем политика по развитието, външна политика, изобщо всякакъв вид политика да се съчетава в най-добра степен. Една от идеите беше министрите на външните работи, на вътрешните работи да се срещнат – не знам дали това е най-подходящата идея, но аз мисля, че и вие като парламентарна комисия трябва да работите с членове на други парламентарни комисии, за да се види как могат е, да се организират съвместни дейности. Още нещо, което искам да кажа е, нещо от по-общ характер, но това е свързано с въпроса за убежището, както и за много други неща. В момента ние сме склонни с всички агенции, които работят в областта на вътрешните работи, ние е, разглеждаме тези агенции отделно от нас. Но политиката се определя в Брюксел от вас, от съвета, по предложение на Европейската комисия и съответно после трябва да се приложи на практика от тези агенции. А, аз мисля, че е, ние трябва да свършим много работа, за да сме сигурни, че агенциите работят заедно с нас. Аз е, не ги критикувам, не смятам, че правят нещо по-различно, но мисля, че е, не обединяваме достатъчно силите, с които разполагаме в момента по по-умен начин. Може би е, можем да го направим и да постигнем по-голям ефект, а, отколкото да водим дискусия. Господин председател, а, има много въпроси, по които трябва да дам конкретен отговор. Не знам дали е, сега е, ще бъде най-удобно да се спирам на всеки въпрос. Особено има въпроси, които трябва да отправя до други. Например, е, частни организации, които да издирват и да спасяват хора в открито море. Мисля, че мога да отговоря на повечето въпроси, но ще ми трябва 45 минути. И за това за момента предпочитам да е, си отделя време, за да разговарям с вас със всеки по удално да се разберем по-ясно и е, да се върна на следваща сесия и при по-голяма концентрация да говорим отново. Председателя, аз от своя страна искам да обсъдя въпроса с координаторите и през септември отново да се срещнем за да бъдем по-наясно и ние самите. Предлагам ви отново да се върнете тук и да ни кажете какво ново се е случило. Има специфични въпроси, на които трябва да се отговори. Може би просто да, вие си водехте доста подробни бележки по цифрите, които се посочиха и в последствие, може би, ще дадете по-конкретни отговори ще имаме и време. А може би ние ще бъдем готови с предложения от страна на комисиите за конкретни стъпки за целевата група. Затова, ако колегите имат да кажат нещо конкретно, нека да остане това за септември. Съгласни ли сте, ако те нямат нищо против, аз е, съм готов да се срещна с някои от колегите по-отделно. Надявам се да е, разработя работни връзки с всеки един от вас. Аз мога да остана е, отвън и да дам конкретни отговори, но е добре да имаме един по-цялостен дебат през септември. Председателя, благодаря. Благодаря на колегите от италианското председателство. Благодаря ви за участието в дискусията. Нека продължим сега с следващата точка от дневния ред. А именно протокол 36 от Лисабонския договор предвид изтичане на преходния период на 1 декември 2014 година за изключване на Обединеното кралство – от изпълнение. Моля тези, които напускат, да го направят бързо и тихо. Колегите знаят, че имахме протокол за преходния период, протокол 36. Сега ще направя едно обобщение, тъй като не всички са запознати с него. Колегите Обединеното кралство са добре запознати с него, но може би другите не са. Виждам, че няма особен интерес сред някои от депутатите. Френските колеги тихичко могат да напуснат. Знам, че е въпрос, който засяга предимно Обединеното кралство. Този протокол към Лисабонския договор, протокол номер 36, предвижда 5 годишен преходен период. Ще продължа да говоря, казва председателя. За първи път използвам чупчето. И така, протокол 36, както казах, предвижда 5 годишен преходен период за разсрочване прилагането на мерки за сътрудничество по наказателно-правни въпроси и по отношение юрисдикцията на Съда на Европейския съюз. От 1 декември 2014 година член 10 от 36 протокол дава възможност на Обединеното кралство да реши до 31 май 2014 дали да поискат изключване от наказателно-правни въпроси. Така че а, разпоредбите, които не са включени в Лисабонския договор, няма да се прилагат от а, юли. А, е представител на Обединеното кралство а, обяви, че а, ще се възползват от тази възможност за напрелагане на мерките от третия стълб. Обединеното кралство може да уведоми съвета, ако решат отново да пристъпят към прилагане на тези разпоредби. Според член 15 линея Обединеното кралство а, е изпратило уведомление за 5 шенгенски и 5 нешенгенски мерки, за да се преодолеят съществуващите празноти. Обединеното кралство може да пристъпи към прилагане на тези мерки нещо, което може да стане от 1 декември 2014 година. Според договора съветът може да реши това е искане на Обединеното кралство да бъде прието с единодушие. Това е искане ще бъде разгледано и преговорите с делегацията на Обединеното кралство започнаха през март месец. Първата размяна на мнения се случи преди изборите и на секрета... генералния секретарят на парламента е, бе внесено резюме на проведените разговори между властите на Обединеното кралство и комисията. Дискусиите продължават в съвета. Очевидно, тук почти приключих. Бяха изслушани страните по въпроса. И е необходимо сега да направим размяна на мнение, за да се стигне до окончателно решение. Размяната на мнения се осъществява между комисията и председателството, правната служба на комисията. Председателя спира. Има някои промя... пром, изменения на имена от страна на представителите на комисията с нас е господин Датенсек и от Генерална дирекция правосъдие. Присъства господин Тео и господин Сипъл от комисията, от комисията, от Генерална дирекция вътрешни работи. Така че ще чуем представителя на правната служба на комисията най-напред. Благодаря, господин председателю. Както вече Току-що припомнихте, за втори път комисията има възможността да представи пред комисията Либе текущото състояние на преговорите, що се отнася до протокол 36. Комисията имаше ангажимента редовно да уведомява парламента за проистичащото. На 10 април 2014 година комисията разясни, че в този контекст се занимава с два въпроса. От една страна края на прехода, преходния период за мерки от третия стълб, въжащи за всички държави членки и от друга страна позоваването на член и изключването от приложеното поле на Обединеното кралство. Бе направено, направен пълен преглед на а, правото на Европейския съюз. Документът бе издаден през май и става дума за работен документ 2014-066. Комисията сега прави преглед на това дали някои от тези актове са с изтекал срок и могат да бъдат оттеглени. Що се отнася до а, положението на Обединеното кралство? Обединеното кралство се възползва от правото си за блоково изключване. Става дума за списък от 35 мерки. А, Обединеното кралство би искало тези а, мерки отново да бъдат приведени в а, действие. Бе направен а, обстоен анализ а, предвид изложеното в протокола, що се отнася до приложимостта на китата а, от една страна работата бе извършвана от съвета по отношение на шенгенските разпоредби и другия от комисията по отношение на нешенгенските мерки. Комисията и Обединеното кралство през юни месец се споразумяха за анализа на предложението направено от Обединеното кралство за включване в приложеното поле на нешенгенските мерки размяната на писма между комисията, Обединеното кралство, нещо, което бе предоставено на парламента, вече е осъществена. Официалното решение, разбира се, може да бъде взето на 1 декември 2014 година, което означава, че колегията има отговорността да вземе съответните решения. Така или иначе обаче, в интерес на всички беше да се стигне до политическо споразумение. Въпросите са важни и трябва да избегнем всякакви възможности за пропуски към 1 декември. Така че официалните решения предстои да бъдат взети, но бе постигнато споразумение с комисията. Задачата, която бе възложена на комисията, беше с конкретна цел, а именно да се направи анализ на предложеното Обединеното кралство, да се помисли какви актове трябва да бъдат добавени, за да има правно съответствие и а, участие в някои мерки и не участие в други. Призов Припомням тук, че член 36 не възлага бланкетни права на комисията за да даме решение по отношение на Обединеното кралство и включването в приложеното поле на някои мерки, изключване на други. Бе направен подробен анализ и бе стигнато до решение, че мерките във връзка с Европол трябва да бъдат добавени, както и, и решението за съдебната мрежа на Европейския съюз. Обединеното кралство се съобрази с нашата аргументация. Имаше и някои други въпроси. Тук трябва да спомена, че се позовахме на така наречената лизбонизация, което означава, че има изменения и отмяна на някои мерки по третия стълб след приемането прилагането на Лисабонския договор. Те са премахнати от списъка с актове по член 10. Така че тези актове вече не са в приложното поле на възможността за изключване. Обединеното кралство също така прие и аргументацията ни по отношение на решението за ШИС-2, Шенгенската информационна система, именно за гранична полиция и полицията – и съответно имаме повторно присъединяване към това решение. Тук става дума за правилното прилагане на съдебни решения. Комисията приветства и факта, че Обединеното кралство е по ангажимент да се съобрази с възможна за бъдещо участие в цяла група от други три акта, именно решението от Прюм за обмяната на информация и пробационни мерки. Това би довело до това, че предложението на Комисията за решение до съвета за преходните мерки и финансовите последици в смисъла на член 10 от протокол 36. Не бива да забравяме, че Обединеното кралство получи финансиране от милиони и половина евро за, евро за прилагане на решения от Прим, които трябва да бъдат възстановени, ако Обединеното кралство реши да не участва. Комисията също така ще участва в провеждането на проучване на а, Обединеното кралство. По същия начин, ако Обединеното кралство реши в края на процеса да не се съобразява с решението от прием, то тогава ще бъде изготвен доклад за неучастието на Обединеното кралство и последиците от това. По въпроса за подготовката, Обединеното кралство пое ангажимент. Това ще бъде вписано в протоколите от заседанието на съвета. Крайният изход на тези дискусии бе представен на 24 юни по време на съвета за ПВР и бе постигнато споразумение по въпросите свързани с Шенген. Предполагам, че съвета ще е в състояние да предостави допълнителна информация за да се прилага член 10 от протокола, както се изисква от договора и за да се гарантира плавен преход към 1 декември 2014, комисията най-искрено се надява, че ще има същия вид споразумение. И с това приключвам. Благодаря за вниманието. Сега можем ли да чуем представенето на съвета? Надявам се, че ще е по-кратко. представителя на председателството. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като комисията много ясно обясни за какво става въпрос. От наше име мога да кажа, че италианското председателство възнамерява да поеме щафетата от гръцкото председателство, което се справи много добре. подобно на анализа, който се направи от комисията по въпросите на Шенген. Ние ще навлезем в подробности по някои други теми. Имаше първоначален дебат на ниво министри на съвета по общи въпроси на 24 юни. Председателството ще положи всички усилия да се постигне решение максимално бързо защото знаем, че трябва да се избягва юридическата неяснота, която би могла да възникне през декември. Освен това, трябва да откликнем на духа на протокола, а той постановява, че трябва да има цялостно и максимално сътрудничество с Великобритания. Благодаря за краткостта, казва председателя службата на парламента е тук, юридическата служба може да отговори на вашите въпроси. Едва ли някой ще има въпроси. Двама колеги искат думата, господин Диаз Демера и господин Кръхолп. Иска ли някой друг думата? Не, значи първо господин Диаз Демера. Muchas gracias, señor presidente. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на Моника Холмайер за това, че прави такава любезност. Тя ми отстъпи своето време за изказване. Благодаря ти още веднъж. Благодаря на вас, господин председател, защото ми стана пределно ясно какво се има предвид тук каква е позицията на Великобритания и какво се крие за този член 36. Онова, което ми представи комисията, обаче хич не ми е беше ясно. Слушах внимателно какво каза представителя на съвета, това го разбрах. Така или иначе, благодаря на всички, които се изказаха и хвърлиха светлина по проблема. Трябва да кажа, че ние имаме известни притеснения. Великобритания е жизнено важен партньор за другите държави членки, когато става въпрос за полицейско и съдебно сътрудничество. Разбирам, господин председател, че Великобритания упражнява, и това е естествено, своето право. То им е дадено от договорите и никой не поставя под въпрос това право. Но откровено казано, би ми се искало Великобритания да не напуска пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Е, нито дори частично. Великобритания е много силна, мощна държава, но понякога се самоизолира. Проявява своя островен характер и ако тя не участва в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, това няма да е добре. Говорим за много чувствителни въпроси, деликатни теми и за нашите граждани, приум, свободата на придвижване, сигурността. Тук се намесват европейски агенции, намесва се Европол и така нататък. Всичко това са изключително деликатни теми и ето защо ми се иска да имаме много по-голямо сътрудничество, отколкото сега и да си гарантираме взаимното доверие, тъй като ние сме партньори в общността. Би следвало, и това го казвам съвсем искрено, и се обръщам и към господин Кърхолп, би следвало да избегнем този процес на подбиране на онова, което ни харесва. Ако това се случва на широка основа, ще се подкопае прилагането на общностното законодателство в сферата на ПВР. Ето защо е необходимо да се гарантира, че тези елементи работят а, и са като един цялостен механизъм. Необходимо е освен това да се зачитат всички принципи на протокол 36. С други думи, трябва да се търси възможност за максимално сътрудничество и би следвало да се работи така, че да работи системата безотказно. Знам, че вече говоря достатъчно дълго, господин председател не искам да прекалявам. По отношение на шенгенското законодателство, нашето послание мисля, че е ясно. Благодаря. Благодаря на господин Диас Демера. Приемам казаното от вас, тъй като вие имате опит в тази област и сте работили по някои теми, които са свързани с сферите, в които Великобритания участва в това сътрудничество. Не ми се иска сега да започваме диалог между вас и господин Кърхоп. Виждам, че господа, госпожа Интавелт поиска думата. Като председател на комисията трябва да кажа, че се надявам, че тази възможност за участие на Великобритания ще бъде приета и ще успее. Госпожа Инетвелт иска да се изкаже, така че няма да имаме диалог. Господин Къркхоп е първи. Може би ще вземе отношение тук. Благодаря, господин председател. Нека в началото да кажа, че много се радвам, че в продължение на много години работя в тясно сътрудничество с колеги като господин Диас Демер по въпроси, които са изключително важни за Европа, за сигурността и по-конкретно когато става въпрос за обмен на информация между правоприлагащите органи. Информация, която засяга терористи и престъпници. Ние имаме много добър опит в това отношение и на това ниво трябва да спомена, че имам опит. На следващо място отново за протокола, както вие знаете, господин председател, и не само вие, няма пряка роля на парламента в а, този въпрос. А, този въпрос е от прерогативите на комисията и на съвета. Всъщност, а, Нашите колеги, които можем да кажем, че са по-големи експерти от нас, дори да не са по-възрастни от нас, те се занимават с тези въпроси, свързани с протокол 36. Аз съм един от юристите, които се занимаваха с въпросите от третия стълб. Преди 2009 година имаше области, в които имаше национална компетентност. Те не бяха малко. Всичко това приключи, когато през 2009 година третия стълб, трябва да кажа, беше разрушен. Не знам дали може да се разруши стълб в това отношение, но така или иначе промениха се нещата. Нека да кажа за моя добър приятел тук и за другите колеги, че от 2009 година насам Великобритания има положително отношение по... във връзка със своето участие в някои различни области тук. Говорим за цял списък от въпроси от преди 2009 година, по които имахме възможност да участваме и да преговаряме и ние се възползвахме от тази възможност. Много се радвам, че има напредък и мисля, че Например, когато става въпрос за Европол, е добре да сътрудничим. Има нужда, естествено, от малко повече яснота относно Европейската заповед за арест, както и по отношение на допълнителното полицейско сътрудничество. Мисля, че това може да се случи. Трябва да кажа обаче, че тук има около 100 различни области и доста голям брой от тях, бих казал, макар че не съм участвал в преговорите, са излишни. Мисля, че другите страни го знаят и много от дебатите засягаха точно този въпрос. Ако по силата на този процес обърнем поглед към други области, където има излишни разпоредби и съответно тези и излишни разпореби бъдат премахнати, то това ще подсили доверието в Европа. Това, казвам, ще бъде нещо като вторичен продукт от нашата дейност, но би помогнало много. И накрая, много се зарадвах, когато чух това, което ни каза комисията и председателството. В разговорите си в Лондон станах свидетел на положително отношение от страна на нашите ресорни министри. Тези преговори са много важни с цел това Великобритания да продължи да участва в пълна степен в борбата с сериозната организираната престъпност и в други области, където имаме възможност за участие. Така че аз съм уверен в успеха на начинанието и ще положа всички усилия, за да се стигне до успешен завършек. Благодаря, Тимати. Е, отлична, много добра е, позиция, много любезно. Искам да кажа нещо, което е изключително важно – Искам да обясня на колегите защо тази точка е включена в дневния ред. Защото ако ние решим да участваме, и аз се надявам, че това ще стане, естествено, че съвета решава тук, но трябва ти ти да те поправя. Тук има известно законодателно въздействие, дори и то да не е особено голямо. Тук има въздействие от логистична гледна точка, върху парламент, така че парламент би следвало да прояви интерес. Протокол 36 малко или много винаги ще присъства в дневния ред, така че трябва да знаете, че тази точка е включена от юридическа позиция. А не защото просто има някакво политическо значение за парламента. Исках да поясна това. София и Недвелта. Благодаря, господин председател. Нека да кажа каква е моята позиция. Аз не харесвам клаузите за неучастие, не харесвам членство, което да е Помярка. Става въпрос за страна, която не е в шенгенското пространство, не приема ПВР в цялостния му вид не приема хартата за основни права и така нататък. Много различни области има, в които Великобритания не участва и сега тук засягаме и други области. Аз ще бъда по-малко дипломатична, отколкото господин Диес Демера. Онова, което прави Великобритания, има въздействие върху начина по който ние работим. Как да работим, ако някои колеги взимат решение за въпроси, които не засягат тяхната страна? В комисията ЕКОН, например, преди време имаше предложение, за щастие то не беше прието, да се създаде отделна комисия в парламента, в която да има представители на членки на еврозоната. Да направим същото с комисията Либе, така ли да я разцепим? Как ще работи това на практика? Какво искате сега? Да има списък а, с теми, по които сътрудничим и списък с теми, по които не сътрудничим. Хората няма да знаят къде Европейския съд има правомощия и къде няма. Къде се прилагат основните човешки права и правилата свързани с тях и къде не. Така че аз не съм доволна от всичко това. Естествено няма как да променя положението, но трябва да кажа, че хич не ми харесва това положение и аз а, бих желала да има блоково участие. Тимати Кърк, Хоп каза, искаме да участваме в пълна степен. Ами участвайте тогава във всички политики. Ако сериозно ще подхождаме по отношение на справянето с лошите момчета, с престъпността, трябва да ви кажа, че тези хора пресичат границите абсолютно безпрепятствено. Тях не ги вълнуват опт-ин, опт-аут и така нататък. Те отиват да си свършат работата, няма да правят и да извършват определени престъпления в една страна, пък в друга да не ги извършват. Не се заблуждавайте. И накрая, Тима ти каза, може би трябва да използваме тази възможност да се освободим от други излишни разпоредби. Тук трябва да проявят цинизъм, защото ако има една страна, която да е настоявала за все повече и повече мерки по ПВР, това е Великобритания. С други думи, и в заключение, или ще играете по правилата на играта, или въобще няма да играете. Така че аз мисля, че трябва да има пълно участие. Нека да работим заедно на 100% в идните години. Благодаря. <laughs> Тимоти, Ти имате мисля, че разбрах, казва председателя. Софи каза същото, което каза и господин Диес Демера, само че господин Диес Демера беше доста по-дипломатичен. Не знам кой подход ми харесва повече. Мисля, че можем така да приключим по тази точка. Благодаря на всички за изказванията. Ще трябва, естествено, да разгледаме тази тема. Вече ви обясних защо. Нека да преминем нататък. Благодаря ви. Вие работихте чудесно. И така, колеги, пристъпваме към осма точка от дневния ред. Защитата на лицата спрямо обработката на лични данни, свободно движение на подобни данни, регламент за защита на общи данни. So, colleagues, um, just to give a quick introduction and then I'll just колега, е, кратко встъпление и после е, ще отстъпи председателството на следващия колега. Говорим за пакет по защита на личните данни. Някои от вас са работили по този пакет през март. Даже тук е, е и докладчика по регламента. Той ще ни запознае с това докъде е стигнала работата по този въпрос. Първо ще му дам думата и после на докладчика в сянка. Това са имената на докладчиците в сянка всички са тук. Затова давам думата първо на докладчика. Имате ли какво да кажете по тази точка? Да. You're not up to yet. You've had enough. Да, ма, писна ли ви? Добре, добре, добре, но все пак имаме заседание. И така, извинявайте, обаче ние разговаряме в момента с колега. Извинявайте, че ви прекъснах. Ако обичате, заповядайте, започвайте. Благодаря, господин председател. Бих започнал с обяснение за всички нас е, е, каква е историята на реформата на защитата на данни. От месеци е, чакаме какво ще каже съвета и забравихме докъде сме стигнали. Започнахме с, молба към комисията да преразгледа директива 9546 по защитата на личните данни ние настояваме за преразглеждане на директивата за създаване на един стандарти за защита на личните данни в Европейския съюз, високи стандарти, като започваме от е, нивата от 95-та година, особено правата на индивидите, е, Евроазия, интернет, информация, прозрачност, създаване на строги санкции, а също така и е, силни правомощия на е, органите, които е, осигуряват защитата на данните. Ние виждаме, че има различни разпоредби към различните отрасли където е, законите се прилагат. През 2012 година, в началото на 2012 година, е, комисията предложи регламент е, за замяна на директивата 9546 при същия обхват, е, с изключение на правораздаването и полицейските органи и е, бяха изключени разузнавателните органи изобщо областта на националната сигурност. Е, имаше и допълнителна директива за е, правоприлагането. Така че от януари 2012 година е, работим по два отделни въпроса – регламента и директивата работеше се успоредно по двата въпроса в парламента, в тази комисия аз и докладчиците в Сянка върху регламента, върху е, директивата, също с отделен докладчик е, по директивата. И накрая в нашата комисия се постигна съгласие през октомври 2013 година е, с широко мнозинство е, възоснова на различни изменения и след е, е, многобройни турове на преговори и изслушвания в парламента, срещи с заинтересовани лица. Накрая ние гласувахме за е, начало на преговори е, по споразумение с съвета на първо четене. Но официалният диалог така и не започна, защото в съвета на министрите не се постигна единен подход преди изтичането на мандата на предишния парламент. Ние използвахме тогава втория вариант, план Б, а именно да гласуваме по нашата позиция на първо четене тази година. Та, от март 2014 година ние като парламент приехме позицията, която беше изработена от нашата комисия и очаквахме е, съвета на министрите да предложи позиция, която е, така и не е готова от почти две години. Изобщо процедурата се точи в съвета. Бих е, добавил, че това е, не е радостно, защото защото е, процедурата отне много време. Ние нямаме властта да им казваме с каква скорост да работят, но можем просто постоянно да им повтаряме, че трябва да работят малко по-бързо, отколкото до момента. Поне да постигнат съгласие по общ подход, за да започнат тристранни срещи, за да се изясни по кои точки трябва да се обсъди съвместна позиция. Между парламента и съвета, може би, е, разговорите ще са по-дълги. Преди няколко седмици на е, неофициален съвет е, имаше амбициозно председателство, което заяви, че ще ще направи всичко, което може, за да постигне споразумение по общ подход и това да стане колкото се може по-бързо. Надявам се това да бъде е, до края на тази година. Следващата възможност за официалния съвет е през октомври. Да видим е, докъде ще стигнат, дали ще могат да предложат общ подход веднага е, след срещата на съвета или дори по времето на съвета. Това е по процедурата. По същество мога само да ви кажа, е, че някои от е, проблемите, е, които вероятно непрекъснато ще възникват пред съвета, са разрешени в нашата позиция, в нашите компромиси и все повече държави членки разбират, че ние сме провели същата дискусия по въпрос за приложното поле, за публичния сектор, за това как ще се прилагат тези разпоредби от компетентните органи, така нареченото единно гише, е, в вътрешния пазар е, се най-важното е как ще се прилагат разпоредбите, но все пак трябва да има единно приложение навсякъде. С други думи, всички органи по защитата на данните е, трябва да тълкуват е, разпоредбите еднакво, а не да има 28 различни тълкувания и 28 форми на приложение. Това е само един пример измежду много други, когато поне аз мисля, че съвета може да види каква работа сме свършили и да я има предвид и дори просто само да направи копи-пейст и тогава ще се постигне по-лесно съгласие на тристранните срещи те могат да използват техните източници, техните средства. Въпросът е резултата да се постигне колкото се може по-бързо. Ние сме тук е, в новоизбрания парламент и накрая бих казал, е, че съвсем ясно трябва да заяви, че това законодателство беше такъв приоритет за този парламент, е, че ние е, можем дори да изпреварим други текстове, по които може да се работи. В момента ние сме в съревнование с други пазари по света, ние сме в съревнование с други съдебни практики във връзка с приложението на собствената ни съдебна практика на собствената ни територия. Това неколкократно беше повторено миналата година по време на надзора, когато се обсъждаше въпроса за надзора, а също така и при резолюцията, която ние гласувахме с докладчика Мурас. Ние неколкократно повторихме всичко това, включително и е, призива за суспендиране на решението Старт Фабър. И ние смятаме, че това е допълнителна възможност, за да настояваме да се прилагат тези правила в Европейския съюз, като се имат предвид естествено неговите граждани. Благодаря ви. Очаквам дискусията. Председатели, благодаря ви, че бяхте толкова кратък. Още веднъж е, за новите депутати, които не са запознати с директивата и регламент, искам да ви кажа, че те са от критично значение за нас. Всички депутати работиха, както и докладчиците в Сянка. Всички имате възможност да говорите сега. Сега е местото. До пет и половина разполагаме с време, затова искам да дам думата на представителите на комисията и на съвета. Много ви моля да бъдете кратки минута и половина, Имам дълъг списък на тези, които искат да се изкажат. Всички, които са работили по регламента и по директивата на последния мандат. До пет и половина имаме време. И така, най-напред представителя на председателството, господин Деметиас от италианското председателство. Ако може, за минута и половина. Грация, президент. Благодаря, господин председателя. Благодаря на комисията Ливе. Удоволствие за мен, че съм тук. Надявам се, че ще потече успешно вашия мандат. Както каза вече министър Орландо тази сутрин, темата е ясен приоритет на италианското председателство, което съзнава колко е важна темата за европейските граждани и европейските дружества, а също така и за органите по контрол на данните, които имат очаквания от нас за единна правна рамка и равномерно прилагане в Европейския съюз. В съвета си даваме сметка, че две и половина години дебат може да изглежда като продължителен период. И бих казал, че преговорите по директивата, която се опитваме да усъвършенстваме, отнеха 4 години. Така че в този конкретен случай избора на регламент бе подкрепен от съвета и мнозинството от държавите членки, но това ще отнеме време. Що се отнася до техническите аспекти, Държавите членки допринесоха много в това отношение с задълбочените разговори. Нито един от дните на заседание не бе безрезултатен. Важното е, че се умяхме да надградим над успеха на гръцкото председателство и предходните председателства. И сега можем да обобщим цялата тази работа, като достигнем до компромис. Това е амбициозна програма и в крайна сметка съветът ще заеме позиция по същество. Всички държави членки са изпратили своите мнения, имат позиции, често постигнати чрез изключително трудни преговори между различни ведомства. Важното е да бъде постигнат напредък и сега, както бе постигнат по време на гръцкото председателство по международното предаване на лица. Надяваме се, че ще разполагаме с текст, който да бъде договорен. Не бих искал да посочвам конкретна дата, това едва ли ще спомогне да постигнем напредък. Няма да казвам октомври или ноември. Съветът работи добре. Италианското председателство ще положи усилия да се възползваме от всички възникнали възможности. Ще осведомяваме парламента всичко случващо се и за процедурите, които се изпълняват. Надявам се, че в бъдеще съветът ще може да влезе и в преговори с, с законодателите. Председателят. Казвате, че не искате да споменете конкретни дати но всъщност казвате кога ще приключат преговорите, но не посочвате никакви графици за започване на тристранните преговори. Не ни давате никакви насоки, времеви насоки. Така ли е? Съжалявам, че пояснявам. Мислех, че за минута и половина ще кажете нещо по-конкретно. За съжаление, изключително трудно. Това ще зависи от мандата на държавите членки и по време на заседанието през юни държавите членки посочиха, че нямат намерение да възлагат конкретен мандат, на което и да било председателство, тъй като предстоят преговори докато не се постигне ясна рамка за целия правен инструмент, така ще останат нещата. Ще трябва да положим усилия тази обща правова рамка да се появи ви и да бъде ясна и да направим това в най-кратки срокове. Що се отнася до нас, няма да бъде никак полезно, ако посочим дата. Само за да можем да посочим такава, ще ни се всичко това да се случи в кратки срокове и края на годината е един реалистичен срок. Така е според програмата на председателството. Сега преминаваме към комисията. Моля да бъдете кратки. Господин Шостак. Благодаря. Четири теми ще засегне комисията. От март месец ние а, променихме динамиката на преговорите. Има много по-голяма готовност за затваряне на това досие, така че предполагам парламента ще приветства това. Реформата ще бъде необратима. В резултат на това смятаме, че има а, на брана скорост и през юни бе постигнато договорено за частичен общ подход. Бяха проведени добри обсъждания в публичния сектор по време на официалния съвет на министрите на правосъдието. Мнозинството от държавите членки, несъмнено, искат а, тази тема да остане в приложното поле на регламента. Окоръжаваме председателството да работи по всеки един от въпросите а, в най-кратки срокове, да постигне резултат и да приключи въпроса с, с а, едното гише иранското председателство работи по единия подход. Надяваме се, че италианското председателство ще постигне договореност за единия подход. Явно, че намерението на председателството е да се работи в пакет и паралелно да работи и по регламента, що се отнася до конкретни дати. Най-важната дата е заложената от Европейския съвет, когато това досие следва да бъде приключено през 2015 година. Сроковете наистина а, са обозрими. Председателя 2015 наистина става все по-видима. Благодаря Нека сега преминем към докладчиците в сянка и координаторите. Молбата е да се вместите в минута-две, за да а, си, получат всички ясна представа в каква посока се движим и след това ще направим едно обобщение. Господин Вос, докладчик в сянка. Благодаря. Нека да взема повод от казаното от Ян Филип Албрехт. С други думи, колкото повече чакаме, толкова повече изоставаме. И ето защо би следвало да действаме. Обръщам се към комисията. Тя ще се реформира, ще има големи промени през октомври. Вероятно ще има известно прекъсване на дейността, Що се отнася до италианското председателство обаче, чуди се дали Филип може да ни каже какво се случва, дали има някакъв напредък. Струва ми се, че спешно се нуждаем от стандарти за защита на данните, защото технологиите се развиват все по-бързо и по-бързо, а ние изоставаме. Тристранните диалози отнемат много време и мисля, че ще се забавим. Проблема на съвета е, че става въпрос за регламент и всичко трябва да се изчисти. Ако става въпрос само за отворената клауза в връзка с едното гише. Може би нямаше да бъдат толкова сложни нещата, но може би не стоят нещата толкова просто. Толкова време работим вече, може би правната служба може да обмисли как тези уводни клаузи да бъдат включвани в регламентите и каква форма да имат. Госпожа Лауристен, вие докладчик в сянка ли сте? Благодаря, господин председател. Днес получих съобщение, че ще продължа работата на господин Друца, а тя беше отлична. Аз ще бъда докладчик и докладчик в сянка. Много е важно да се запази този пакетен подход, защото не е разумно да има директива в област, в която няма ясно очертана рамка. Живеем в епоха на бързо развиващи се технологии и не можем да бягаме по тази цифрова магистрала без да има едни и същи разпознаваеми от всички знаци за правилата на движение. Надявам се, че съвета ще постигне напредък. Не съм толкова голям оптимист по отношение на директивата. Да се надяваме, че ще запазим пакетния подход, да се надяваме, че и по двете досиета, и по цифровия единен пазар ще има напредък. София Инедвелт, Недвелт, докладчик в Сянка от името на Алде. Благодаря, господин председател. Съвсем кратка ще бъда, тъй като на този етап няма какво толкова да се коментира. По отношение на сроковете, е, би следвало да кажа, че съвета трябва да изчака. Колкото повече чака съвета, толкова повече ще се натрупва съдебна практика и така ще се укрепи позицията на парламента. Иска ми се да видя законодателство, където парламент е дал своята позиция и съвета е направил нещо още по-добро от тази позиция. Общо взето съвета всеки път урязва, убива онова, което казва парламент. И не виждам защо съвета, ако желая да разводни това законодателство, има нужда от толкова много време за това. Ние можем и да одобрим този компромис, но има сериозни пропуски в него и ако го направим, това ще стане неохотно. И сега, ако съвета сметне още повече да разводни това законодателство, аз е, не мисля, че ще мога да одобря на такава позиция. Аз мисля, че позицията на парламента трябва да е нещо, за което да се застъпим и да не се отказваме. Надявам се и призовавам съвета да приеме позицията на парламента такава каквато е. Благодаря, Корнелия Ернст. От дълго време говорим по този въпрос, вече няколко години, а може би и повече време е дошло да кажем, стига толкова, съвета трябва да действа. Скандално е, че съвета дори не е готов да даде дата за началото на разговорите, а това е най-малкото, което ние искаме. Само, че съвета протака. Много ме разочарова позицията на съвета. Жалко е, че трябва да се връщаме отново към тези въпроси. Зададохме и допълнителен въпрос, получихме кратък, уклончив отговор. Това не е приемливо. Нека да ви напомня, че господин Юнкер каза, че по отношение на споразумението с САЩ с економически характер няма нужда да, да се включва споразумението за защита на данни, защото ще се спазват европейските стандарти, така или иначе. Дали можем да кажем същото обаче във връзка с а, това, което прави НСА в Америка? Света ни се смее, защото работим по този пакет в продължение на години – и съвета не е готов да се откаже от своите резерви. Много причини има за това да искаме регламент и ето защо аз приканвам съвета да даде дата за започване на тристранен диалог. Не ми се иска нещата да се бавят допълнително. Благодаря. Лора, поискахте ли думата? Не, Добре, е, естествено няма да давам думата на хора, които не са поискали. Следващия оратор Йозеф. Йозеф. Добре, не е Йозеф, извинявам се. Биргит, може би. Трябва да бъде Биргит, не е наред. Аз се извинявам, каза председателя всъщност е, всички останали координатори си тръгнаха, за да си хванат самолета. Госпожа Бирги Ципел казва, ами аз казах и на заседанието на координаторите, аз винаги съм на място. Така че не ми отнемайте сега възможността да се изкажа. Ще започна с е, един цитат. Чувам думите, казано е, но не разбирам смисъла им. Чувам какво ми казва съвета, но не го разбирам. Нямаме време повече. Съвета трябваше да е напреднал много повече и това щеше да се случи, ако те в продължение на седмици не прахосваха даденото им време. Съвета просто не иска това законодателство, отказва да разбере, че имаме нужда от регламент, защото имаме от единни стандарти в Европейския съюз. От такива стандарти се нуждаят и европейските пазари. Това е основната ябълка на раздора. Говори се за 2015 година. Не, нямаме време. Цифровизацията значи, е навсякъде, пропила е всички аспекти на нашия живот. От дълго време говорим по това законодателство и би следвало да сме приключили отдавна, но не сме. Нямаме повече време, имаме нужда от защита на данните, разпореди в това отношение за нас, за нашите граждани. Трябва да можем да преговаряме и с трети страни извън Европейския съюз. Имаме нужда и от директива която да е в областта на правосъдието. Нелепо е да се казва, че тук право имат само държавите членки. Тази сутрин чухме какво е полицейското сътрудничеството в Европа. Какви са правилата сега обаче? Едни правят едно, други казват, че не могат да маневрират поради известно разследване, трети искат трето. Не може да се действа така. Имаме нужда от директивата, от регламента и преговорите трябва да започнат. Председателя, ще дам думата на колегата, на господин Бони, след това на Йозеф. Хуан Фернандо е първи обаче. Благодаря ви, нямаме време, затова ще бъда кратък. Първото, което искам да кажа, е, ние виждаме, че има приемственост на ангажиментите на комисията Либе, за да работи по този толкова е, своевременен въпрос и пакет. Е, това е добър сигнал за новодошлите, за новите членове на комисията Либе. Да им стане ясно, че ние сме работили сериозно, сериозно години, години през последния мандат е, по съвсем основателна причина, е, защото се осигурява гаранция на права, които са записани в Хартата за човешките права, а също така и в Лисабонския договор. Изобщо същински законодателен орган е направил нещо важно и когато говорим за основни права, ние говорим сериозно. Говори се за правата на европейските граждани. Това показва, че не само има приемственост в ангажимента, но също така хвърля светлина върху факта, че преди сме виждали е, протакане на нещата, влачена на крака с години и така не се стига до никъде. Съжалявам, това беше случай с, дирекцията, с директивата против дискриминацията, равно третиране пред закона. Така и това не се постигна прозрачност и достъп до документите години, години и накрая, и накрая какво стана и какво комисията Либе какво направи, няма светлина в края на тунела. Няма причина това да стане и с пакета за защита на данните. Е, по най-различни причини. Ние като Европейски парламент трябва да направим всичко, което можем, за да осветлим държавите членки, които е, изграждат препятствия, които препятстват е, постигането на резултат, които се опитват да блокират изграждането на обща позиция е, като започнем с общия подход, трябва по-ясно да ни стане кои са въпросите, кои са проблемите. Разбира се, че регламента изглежда основния проблем, но директивата, директивата предполага участието на държавите членки. Трябва да се доближим, да се доближим конкретно е, до горещите точки в регламента. Но същото трябва да се направи и с директивата, да се знае точно, съвсем точно какви са препятствията, за да се постигне успешен резултат, да сме сигурни, че парламента наблюдава съвсем отблизо работата на съвета, за да започнат тристранните срещи и колкото по-бързо, толкова по-добре. Да, да, работата по законодателството вече е започнало. Добре е да кажем на колегите за това. Сега, господин а, Бодин. През последната година и половина аз работих в цифровизацията. Не съм бил член на парламента, но в Полша работих по тази директива и мисля, че това е един от ключовите документи, които ние трябва да разработим тази година. Първо, има две заключения на Европейски съвет от октомври през 2013 година, когато се предвижда целева група на комисията от 2014 до 2019 година, като през 2015 е крайният срок за приемането на регламента. На второ място няма да има европейско общество, и е, няма да има споразумение за свободна търговия с Съединените щати, преди да се уреди въпроса за трансфера на данните и изискването на Европейския съюз за защита на личния живот. А, сега, какъвто и да е документа, ние трябва да посочим ясно на нашите избиратели, че ако искаме Европейския съюз да стане конкурентоспособен по обработката на данните, което е важно за много области в економиката, ние трябва да постигнем съгласие. Трябва да има партньорство между предприятията и износа от обществото. Е, през 2015 година ще се осъществи проверка е, за доверието спрямо европейските институции, като е, под европейски институции разбирам и парламента, и комисията, и съвета. Специфичният краен срок е такъв, че аз не разбирам защо италианското председателство избегна да спомене този крайен срок. Е, можем е, да продължим срока, но трябва да знаем все пак е, кога трябва да приключи тази работа. Много се радвам да чуя какво казва нов депутат, който има практически опит по прилагането. Всъщност, Йозеф ще бъдете включен в списъка. Списъка беше дълъг. Е, така, имате думата, е, Йосиф. Благодаря. Жалко. Жалко, че, че водим такава дискусия. Обикновено се говори за добри практики, е, но това не е пример за добра практика. Тъкмо обратното. Uh, ние, е, това показва, че институциите не се сътрудничат и че изобщо нещата няма да се получат, ако е, всички заедно е, в рамките на европейското право не, не работим, ако се работи само е, междуправителствено. В е, Германия стана ясно за всички, че трябва да имаме сигурност на данните. Е, е, и обществото ни наблюдава какво правим като законодатели. Не се наблюдават само економическите дейности. Е, когато е, неофициално се срещаме с представители на съвета, те казват, че изобщо ни им е ясно как е, работи системата и че но, но едни и същи лица четат вестници. Как да не знаят е, какви дискусии се водят в парламента и в съвета? Е, после се говори за държавите членки. Аз знам, че има държави членки, е, които искрено желаят да се постигне европейско решение. Така че е много интересно да чуем кои системно отказват и които и които играят игрички, за да не се постигне този резултат. Тези, е, които е, не искат е, да работят политически, те нанасят вреда на Европейския съюз. Много въпроси не са уредени в Европейския съюз и това подронва европейския проект в неговият цялост. Съвсем накратко, защото знам, че след това ще се изказват и други колеги. И така ще бъде интересно, ако ангажиментите поети от комисията на се изпълнят, това ще покаже, че има така е, някакво единомислие, някаква форма на, на споделени мисли. Е, е, сега, дали ще се потвърди новината, че съвета ще се откаже от това, което ние сме постигнали? Аз не мисля, че е, има крайен срок, е, за който спомена господин Бони, че това е свързано с американския график и мисля, че това е връщане назад. Е, в този случай аз предлагам да продължим да работим. Въпросът е много важен. Това е защита на нашите граждани, нашите закони, но това се отразява и на Съединените щати. Ние трябва да работим повече не само с администрацията на САЩ и е, с е, Конгреса на Съединените щати. Ние трябва да работим и с организации на гражданското общество в САЩ. Те могат да ни бъдат съюзници при защитата и на европейските граждани, и на американските граждани от е, неуместни вмешателства. Искам да дам възможност и на Ян да се изкаже също така. Имаме колеги, които са полагали огромни усилия и по двете досията, които са взаимообвързани. чухме и Джозеф какво каза за стратегията за по-нататъчната работа на държавите членки. Ние изчакваме съвета да се изкаже по най-важния акт. Така че може би да ни кажете какво да очакваме през септември, когато се върнем на работа. Мисля, че за нас бе ясно от самото начало, че а, това, което се случва, не засяга трета страна, Европейския съюз. Ние решаваме за собствената си правна рамка. Много е важна темата и поради споразумението за а, трансатлантическата търговия имаме ново назначен председател на комисията и а, в тази рамка, тъй като в момента преработваме собствената си а, рамка, защитата на данните няма да бъде разглеждана. А, но ние защитаваме не само интересите на собствените си граждани, но и собствената си економика и интересите на дружествата. Както Йозеф спомена, много значимо е това, че е, ние губим конкурентно предимство. Конкурентното предимство на дружествата в Европейския съюз. Такива дружества от е, трети страни могат да си изберат една от 28-те правни системи да създадат една куха структура и така да навлезат на европейския пазар. Това трябва да спре. И именно за това ние в парламента се договорихме така широко мащабно. От една страна се стремим към доверие и правна сигурност за гражданите, които да знаят, че стандартите няма да бъдат уронени, а ще бъдат укрепени. И от друга страна да има ясен ангажимент за единна хармонизирана правна рамка в целия Европейски съюз. Мога да кажа, че това ще стане само ако ние не отстъпим от договореното и това го казахме ясно. Нужен е консенсус и много се надявам, че това ще е и подхода на съвета. Една от причините да имаме проблеми с съвета или да смятаме, че има такива, се дължи на факта, че е, бяха задавани въпроси без отговори, които въобще нямаха място там. Това бе само един опит да не се придържаме към идеята за единна а, правна рамка. А, и, а всъщност да се върви в точно обратната посока. Поставя се под въпрос самия смисъл на член 8 от Хартата за основните права, т.е. да не се обработват лични данни без съгласието на лицето или някакво правно основание и ни се казва, че има различни видове обработка на данни. Е, това е в нарушение на онова, което за парламента е, е една а, линия, която не може да бъде престъпена съобразно това, което сме решили през 2011 година. Така че смятам, смятам, че имаме възможност бързо да приключи работата в съвета. Разбира се, 4 а, години трябваха за директива 95-46 и в самото начало не бриваме да забравяме, че имаше ново предложение, което предполага нова процедура. А, така или иначе, както други споменаха, а, остава възможността за тристранните преговори. А, позицията на парламента а, може да е, че тези 4 години, този 4 годишен срок е е приемлив, но в крайна сметка ние трябва да разговаряме по същество, трябва да има тристранни разговори, подхождаме открито и искаме да спомогнем да бъдат намерени отговори на откритите въпроси. Имаше доста неразбирателство в е, началото, ние самите трябваше да се запознаем с много от сложните въпроси, тъй като има стотици стотици членове и най-различни подточки, които не могат да са в компетенциите на всички, но се радвам. Надявам се няма да има проблем. Секретарията на Либе, ако Клод Мораес покани някои от министрите или онези министри, които имат въпроси, и, а, е, които не са засегнати от позицията на парламента. Ще се радвам да се срещнем с тях, да направим обсъждане, а междувременно съвета да продължи да работи. Приближаваме се до крайната точка докладчик имаме по директивата. Това за нас представлява единен пакет от мерки. Напълно съм съгласен, че трябва да бъдат разглеждане в пакет. Би било произвол, ако не се споразумеем по този начин в областта на правоохранителната дейност говорим за Европейска заповед за арест и тук също можем да покажем, че парламентът действа изпреварващо, като а, има увереността, че ще има единни стандарти за защита на данните, като работи по линия на единни мерки за разследване а, без да се въвеждат минимални стандарти за държавите членки и тогава държавите членки могат да кажат парламентът а, има доверие в това, че държавите членки ще поемат отговорността за въвеждане на единни стандарти. Именно за това аз предлагам във възможно най-кратки срокове след вакансията да направим едно заседание на докладчиците в Сянка и да помислим а, как да приложим на практика това, което бе а, предложено днес. Благодаря. Искаме да има обща стратегия по пакета от мерки, обща стратегия по прилагането. Координаторите са тук, чуха всичко, докладчиците в сянка чуха всичко и през септември, септември, октомври по-скоро ще имаме заседание на докладчиците в Сянка и на координаторите. Знаете, нали, че ще трябва да присъствате. Така че имаме пълен обмен на информация и благодаря, че а, уточнихте всичко това. И така, благодаря, колеги, че се съобразихте с предвиденото време. Много благодаря за вниманието. Следващата точка, дневния ред, ще бъде разглеждана при закрити врата. Сега да обясня на новите депутати. Това означава, че членовете и служителите на групата, сътрудниците на групата, остават Софи. Не бива да ме гледаш така. Искам да бъде записано в протоколите, тъй като това бе договорено от координаторите. Аз не съм съгласна да се обсъжда при закрити врата темата за неприкосновеността на личния живот. Смятам, че бюрото на тази комисия да изиска от Европейската комисия в писмен вид да се обоснове, защото това би било в съответствие с юриспруденцията и конфиденциалността въжи само ако има надлежна обосновка. Обосновка аз не съзирам. Ние не законодателстваме. А, няма никакво основание за заседание при закрити врата и аз съм твърдо против и искам писмена обосновка от комисията. Предвиждах, че това ще се случи, да, но това, с което разполагате, няма никаква тежест. То е просто го препис на това, което имахме по-рано. Сега сериозно, въпросът бе повдигнат от един от координаторите и това е изключение. Това заседание е изключение. През септември ще искаме по-ясни насоки за това, кои заседания ще се водят при закрити врата. Поне повече от един координатори сметнаха, че тази тема не бива да се разглежда при закрити врата. Така че само в този случай ние сметнахме, че така ще действаме, но през септември ще имаме по-ясни насоки. В момента се съобразяваме с решението на координаторите. Не бихме искали да продължава неяснотата, тъй като това е един а, проблем, особено по теми като а, неприкосновеността на вечния личния живот. Повече колеги, повече от един колеги са повдигнали въпроса и изискваме по-ясни насоки, така че моля да се съобразите с това, което казвам. През септември ще има ясни насоки. Въпросът бе повдигнат пред комисията. Имам ти доверие. Нищо не мога да направя по отношение на това изключение днес, но не координаторите трябва да решават какво е отношението им към прозрачността. Прозрачността си е правило. Не можем да загърбваме а, поради някаква прищявка. Тук не говоря за себе си, говоря за гражданите, които имат право да, да знаят. А сега изключваме гражданите. Иначе аз ви имам доверие, господин председател, стига да ме изслушвате. Ние отказваме правото да знаят какво се случва, защото трябват насоки или координаторите така са сметнали. Те не са сметнали, те са взели решение. Трябва да се обоснове това решение. Аз поемам отговорността, нищо, че координаторите взеха това решение. Ще разработим насоки за септември месец и те ще въжат за работата на комисията. И сега моля да продължим с работата. Не искахме да объркваме новите членове на комисията.